Possiamo iniziare, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Искам да започна. Е, добър ден на всички. Ако няма коментари по дневния ред, искам да предложа да бъде прият дневния ред. Имаме няколко кратки съобщения. Първата е свързана с факта, че се срещнах с директора на бюрото на УНИЦЕФ в Брюксел. Говорих с нея за сътрудничество между УНИЦЕФ и нашата комисия. Винаги сме имали отлично сътрудничество в миналото и ще се надявам, че ще надграждаме върху това, което сме постигнали. Съгласихме се, че е необходимо да работим заедно през следващите няколко седмици, за да създадем една работна програма, която да отговори на загрижеността както на УНИЦЕФ, така и на нашата програма. Другия въпрос е свързан с смъртното наказание. Искам да ви кажа, за случая на професор Джанали, който е обвинен в шпионаж и е осъден на смърт. Той е преподавател в университета, който се отнася до помощ при бедствия. Той работи също така и е преподавал в университет в Брюксел. Той беше арестуван а, през 2016 година по време на посещение на семейството му в Иран. Според а, сведения в а, пресата, той би трябвало да бъде екзекутиран след две седмици. А, той не е а, имал право до правна, достъп до правна почна. Ние сме против а, смъртното наказание при всякакви обстоятелства в Европейския съюз и призоваваме иранските власти да заклемят този случай и да осигурят а, а, делото да се гледа по международни стандарти. С това приключват моите съобщения. Следващата точка е брифинг по ситуацията по правата на човека в Виетнам. Европейския парламент е приял резолюция на 9 юни миналата година за правозащитната ситуация в Виетнам и също така една адхок мисия на нашата комисия ще посети Виетнам от 20 до 24 септември. Представители на правителствени служби, звена на ООН също така ще участват. Резолюцията на Европейския парламент подчертава редица недостатъци в правозащитната ситуация, политическо сплашване, тормоз, нападения, безпричинни задържания, високи, тежки е, присъди е, срещу журналисти, блогери. Ние знаем, че Виетнам е постигнал значителен напредък в економическите и социалните права, което е отчетено от международните наблюдатели. Въпреки това обаче все още съществува проблем с правозащитната ситуация в страната. Ще говорим с, службата за външна дейност за проведения неодавна между Европейския съюз и Виетнам диалог по правата на човека, включително по напредъка, който е постигнат, какви са ограниченията, на които е подложен Виетнам при изпълняване на разпорежданията на ООН. Имаме представител от външната служба, господин Дейвид Дейли. Имате думата. Много благодаря, господин председател. За мен е голяма чест, че съм тук да се обърна и да говоря пред вас днес след обед. Ако ми позволите, ще кажа няколко думи, за да поставя проблема в контекст и след това ви обясня подхода на Европейския съюз, който ще, което ще доведе до разглеждането на неодавна проведения диалог по правата на човека между Европейския съюз. Това беше малко пр... и Виетнам малко преди коледа и след това вече ще отговоря на въпроси на депутатите. Във връзка с контекста има и положителни, и отрицателни аспекти на контекста по отношение на правата на човека в Виетнам. Първо, някои от негативните аспекти. Виетнам е комунистическа страна. И има много тежки ограничения на правата на човека, така както ние ги разглеждаме. Няма разделяне на властите, например. Също така продължава да се приема, че правата на човека имат известно значение в вьетнамските структури, но много често в нашия диалог въпросът за правата на човека сам по себе си се разглежда от много хора в Виетнам като нещо, което е свързано с понятия а, като стабилност и сигурност на държавата. Разбира се, ние а, е, от Европейския съюз а, е, привеждаме доводи точно в обратен смисъл. Ние твърдим, че зачитането на правата на човека сама по себе си е от фундаментално значение за сигурността и стабилността на държавата. Това обаче е нещо, което показва, че ние произхождаме, ние имаме различни отправни точки при обсъждането на правата на човека. Понякога установяваме, че има липсващи понятия в Виетнам които фигурират в закона, но в прилагането на закона нещата са много различни или те всъщност биват обезвредени. Например, да, наистина има юристи, да, има защитник, адвокат, но и те много трудно изпълняват ролята, която ние виждаме а, за тях, особено при призоваването на свидетели. Така че трябва да осъзнаваме, че между понятията, които съществуват там и които не съществуват и тяхното прилагане, има а, сериозни проблеми, които следва да бъдат обсъдени. Разбира се, много въпроси, които са откроени в резолюцията на парламента за правозащитната ситуация в Виетнам, показват гамата от различни проблеми, които, с които се сблъскваме. Сега няколко положителни думи за контекста. Първо искам да кажа, че Виетнам се променя като държава, променя се в економическо отношение, политическо и в рамките на обществото економически Виетнам расте бързо и бързо привлича преки чужди инвестиции. От политическа гледна точка Виетнам навлиза много повече в света, повече, все повече и повече се интегрира в глобалните структури и това влияе на взаимоотношенията. И Виетнам става страна в много международни конвенции. От социална гледна точка това е едно много младо население, което много лесно свиква с мобилни телефони, смарт телефони и всички други придобивки на 21 век. Всички тези фактори въздействат по отношение на промяната на очакванията. Дали става дума за очакванията на населението на Виетнам, също така влияе на очакванията на външните партньори на Виетнам. И аз ще говоря по-конкретно за Европейския съюз. Колкото повече се развива Виетнам, толкова повече ние е, повишаваме очакванията си към Виетнам, особено в правозащитната сфера. Във връзка и това е втори положителен елемент. Имаме контекста на двустранните отношения Европейски съюз, Виетнам. Това само по себе си представлява, едно, представлява отношения, които се развиват много положително. Неодавна проведохме преговори и договорихме много важни споразумения за партньорство, за сътрудничество, за свободна търговия и споразумения за а, устойчиво, а, устойчива търговия с а, дървен материал, тъй наречения флект, основните елементи на, този, на тези споразумения са обект на разглеждане и разбира се, Виетнам трябва да отговори на предизвикателството да се зачитат правата на човека за успешното прилагане на тези различни споразумения. На политическо равнище проведохме посещение на високо равнище пред, по-миналата година, малко преди малко повече от година, през декември, имаше посещение в Брюксел на министър-председателя на Виетнам, по което ще кажа малко повече след малко. Искам да кажа, че ние работим в контекста, който предполага както негативи, така и позитиви. Реалността е, че в общи линии контекстът е много труден. Никак не е лесно и постигнатият напредък е бавен, по-бавен, отколкото на нас ни се иска, но ние сме решени да продължаваме диалога си с Виетнам, така че да продължи напредъка в един дълъг времеви хоризонт. Във връзка с подхода на Европейския съюз, разбира се, трябва много внимателно да балансираме публичните комуникации по някои много деликатни въпроси, свързани с правата на човека. И ние използваме тихата си дипломация, дипломатическите си канали, за да обсъждаме деликатни проблеми и да отправяме доста твърди послания. Правовия ред и основните а, права, човешки права са много добре застъпени в нашите споразумения за сътрудничество. С тяхното подписване и с споразуменията за свободна търговия, ние имаме по-добър контекст, на който да можем да подчертаем пред нашите вьетнамски партньори колко сериозни са правата, проблемите на правата на човека и как правата на човека следва да бъдат зачитани и как на, нарушаването на тези права трябва да се реши като проблем и защитата на тези права да бъде подобрена. Нашите очаквания и предложената методология, която използваме, са много добре изразени в съвместното изявление на президентите, на председателите Юнкер Туск и на вьетнамски министр-председател по време на посещението му в Брюксел, това е едно изявление, което предполага ангажименти поети на най-високо политическо равнище. И това резонира и в диалога ни по правата на човека през последните месеци. Чрез различните преговори нашите отношения стигнаха едно ново общо равнище. В сравнение с миналото сме по-добре много по-добре поставени. Но защитата на правата на човека трябва да а, постигне по-голям напредък и ние очакваме с много голямо натърпение вашето посещение, защото ще, то ще бъде много важно в общия процес на Европейския съюз а, в работата по правозащитните проблеми с Виетнам. Нашия подход е да се опитаме да а, разгледаме проблемите нагоре по течението, така да се каже, е, там където е имало проблеми в законодателството, в институционалните практики и така нататък. Също така да разгледаме и отделни случаи поверително, за да можем да осигурим по-добри условия на вьетнамската страна да постигне практически резултати. Не бихме желали нашия диалог и нашия ангажимент с правата на човека да бъде е, говорилня или теоретично упражнение. Искаме да постигне истинска промяна, дали това ще бъде нагоре по течението, в, промяна в законодателството или надолу по течението, с подобряване на положението на отделни лица. По, при, по целите имаме различни приоритети, подобряване на свободата на изразяването, особено на правозащитниците, свобода на медиите, на интернет, свобода на религията, подобряване на, прав... на правовия ред, предотвратяване на мъченията, отмяната на смъртното налягане, подобряване на връзките между вьетнамските правозащитни организации с европейски. Естествено, подкрепяме организациите на гражданското общество във връзка с прагматичния и целенасочения подход. Ние повдигаме проблеми от рода на приемане на по-нататъчната подкрепа за прилагането на конвенцията на ООН срещу като мъченията, позволения за посещение в затворите, приемането на техническото сътрудничество с Националното събрание по въпросите на правната реформа, контакти с Министерството на сигурността и на, и на външ, Министерството на външните работи по тези въпроси. Споразумение за провеждане на по-нататъчен диалог по правата на човека и също така постоянна покана за прилагането на специалните процедури на ОНЕ, специален докладчик за а, по правата на свобода на изразяване, а, също така свобода, специален докладчик по правата на човека, по а, и унизително третиране на хора. Имайки предвид тези цели, бих желала сега да се насоча към третия пункт, който искам да засегна, е именно няколко думи за диалога по правата на човека Европейски съюз, Виетнам, който беше проведен неодавна. Шестия диалог се проведе на 8 декември миналата година тук в Брюксел. Беше председателстван от мен и е, генералния директор на е, съответната институция в Виетнамското външно министерство, господин Куан, който беше придружен от представители на външното министерство на Виетнам, на постоянното бюро по правата на човека на правителството, от министра на обществената сигурност, е, председателя на комисията по религиозните въпроси и а, е, програмата беше свързана с, с е, правната и съдебната реформа, свободата на изразяването, а, защ, защитата на правозащитници, много странни форми на сътрудничество и международни правозащитни инструменти. В общи линии мога да кажа, че това беше конструктивен диалог който беше проведен в положителна атмосфера. Както и в предишните случаи, Виетнам позволи една откровена дискусия, включително по деликатни въпроси. Европейския съюз твърдеше, че правата на човека, както споменах и по-рано, са свързани с, с осигуряването на сигурността и стабилността на страната. Виетнам отбеляза и отчете нашите бележки и нашите проблеми. След малко ще се впусна с малко повече подробности, на обсъждането на отделни казуси ще продължи на местно равнище развитието във връзка с, с конвенцията против насилието, поканите да бъдат посетени от специални докладчици от ООН във връзка с мигрантните работници с цел ратифицирането на конвенцията. По тези всички неща се работи. Вьетнам изрази интерес към по-тясно сътрудничество по, трафика на хора и насилието срещу жени и деца. Европейския съюз посочи, че диалога по правата на човека представлява всъщност само един етап в един по-дълъг процес, който трябва да доведе до конкретни резултати през следващите месеци и години. Не трябва да се гледа на него като на изолирано събитие. Очевидно, ние осъзнаваме сериозните проблеми, които все още съществуват и реалистично трябва да мерим успеха чрез натрупването на а, относително дребни стъпки до постигане на целта. Сред практичните заключения, които могат да се изведат от диалога, ние подчертахме първо значението на ролята на Европейския парламент и на посещението на а, вашата комисия, предвидено за след две седмици. И ние много се радваме, че Виетнам приветства а, вашето посещение и а, се очертава, че ще бъде много отворен и открит. Виетнам приветства сътрудничеството по проблеми, свързани с задълженията на ОНЕ и за а, работа по правната реформа, като се работи както с Националното събрание, така и с съответните министерства. Виетнам подчерта и спомена, че възнамерява да подпише, да ратифицира а, Международната конвенция за защита на работниците мигранти и Конвенцията за премахването на принудителен труд. Ние обсъдихме и Виетнам каза, че ще продължи да намалява броя на престъпления, които подлежат на смъртно наказание, за да може да се намалят смъртните наказания. Обсъдихме отделни а, емблематични случаи на нарушаване на правата на човека. Вероятно знаете, че ние категоризирахме редица от тези дела, като посочихме също така, че, например, в един случай един много възрастен и болен а, господин, господин Ньолхал. Моля да ме извините, казва оратора, ако не произнасям имената правилно. Та ние пледирахме за този възрастен човек, господин Уен Хубин, блогър и госпожа Уен Химинко, ако чух правилно, един юрист и неговата асистентка, един блогода, един блогър, госпожа Гуен, господин Трен Дюи тук, Гуен Хуан Хонг, активист по защита на трудовите права, ние помолихме да получим нещо като пътна карта за освобождаването на тези хора. Ние искахме да бъде осигурен възможността за предвиждане на ръководителя на една от вьетнамските църкви и се надяваме, че е, нейното освобождаване е предстоящо. Още много може да се е, каже по тези дела, по тези казуси и по други. Вие, надявам се, ще приемете да продължим да работим в много тясно, пряко, сътрудничество с вьетнамските власти по тези и други казуси, с, разбира се, в условия на пълна поверителност. И накрая, и много се извинявам, че просрочих времето, искам да подчертая, колко високо ценим много ценната роля, която вашата комисия може да изиграе в а, отношенията между Виетнам и Европейския съюз. Вашето посещение е много важно, вашия диалог с националното събрание и с други е важна. Искаме да помогнем а, да се оформи да се създаде правилно законодателство, да се решат проблеми. Парламентът играе много важна роля в общите ни двустранни отношения, особено във връзка с ратифицирането на споразуменията за Европейския съюз и ролята на този парламент се подчертава в рамките на нашия диалог по правата на човек с Виетнам. И затова ние ви пожелаваме успешно посещение в Виетнам и очакваме да чуем от вас как оценявате вие ситуацията, откритостта на вьетнамските власти да, във връзка с подобряването на правозащитната ситуация. Знаем, че тя трябва да бъде подобрена. Ние знаем, че това представлява един дългосрочен проект. И ще спра тук. Благодаря ви много за вниманието. Грация. Грация a lei, Пасарей Deli. E passerei la parola adesso ai deputati. Inizierei con Сурая. Да, благодаря, давам е, думата на, на, на евродепутатите. Сурая Пост има думата. Благодаря. Наистина, изслушах с интерес доклада и по отношение на Виетнам, както знаете, аз съм част от делегацията, която ще посети страната следващата седмица. И разбира се, програмата, която ни очаква е доста натоварена. Това, което аз зная е, че има голя, е, голямо китайско мълцинство в Виетнам, които а, са обект на не особено добро третиране. Има и много бежанци от това малцинство. А в най-северната част на страната също има хора, които живеят при крайно недобри условия. Какво знаете за тях? Как стои въпроса с равенството между половете? Въобще в какво състояние е, са тези неща? Бих искала да чуя нещо повече от вас по този въпрос господин или госпожа Печара. Госпожа Печара, благодаря много, господин председателю. Извинявайте, но изтървах началото на доклада. Надявам се обаче, че съм чула най-важното. И така говорим за приоритетите на службата за отношение на Виетнам. Говорим за различните видове свободи, свобода на мненията, свобода на изразяване, за премахване на мъченията и смъртното наказание. Радостно е, че има напредък и че службата за външна дейност явно играе видима роля в това отношение. Нашата комисия ще настоява при посещение да, то във Виетнам да можем да се срещнем с задържаните. Дел, говоря за предстоящата делегация. Уч, вие самия цитирахте някои от случаи, в които ние изразяваме подкрепа. Всъщност това, за което говорим в момента, е да не забравим тези лица по време на нашето предстоящо посещение. След това въпросът за а, равенството между половете. Сорая вече постави въпроса. Дали бихте казали как точно стоят нещата, какви стъпки се предприемат? И тук визирам и проституцията, като проститутките далеч не винаги са само жени. Но разбира се, акцента е върху жените жените и момичетата. Председателят, благодаря. Юрих, едно птиченце ми каза, че имате рожден ден, така че честит рожден ден и, и имате думата. Благодаря. Впечатлен съм от е, чутото за по отношение диалога за правата на човека. В много от търговски споразумения, сключени до сега, нямахме такъв успех. И въпреки това имам един конкретен въпрос. Аз съм докладчик за контрол върху износа на съмнителни материали. И по-конкретно ме интересува въпроса как стоят нещата във Виетнам. Чухме, че един блогър е бил задържан има ли постоянен контрол върху интернета? Това е първия ми въпрос. Второ, следят ли се телефонни разговори? Въобще следят ли се телефоните? Говоря за техническия аспект. Извинявайте, че изпадам в такава конкретика с въпросите си, но това е наистина много важно за моята работа в момента. Председателят, благодаря представителят на Виетнамското посолство, господин Сем Вонг Туа Понг, извинявайте ако греша името, е тук, така че ще му дадем а, думата за няколко минути, ако я желая, разбира се. Ако желая, разбира се, да направи изказване. Слушаме ви. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Равидели за това, че поставяте въпроса за човешките права във Виетнам. Всички ние знаем, че е, отбелязваме сериозно развитие в двустранните ни отношения. Миналата година на 29 септември Европейският съюз ратифицира споразумението за търговия с Виетнам, което стана, влезе в сила от октомври миналата година. В момента сме в последния, на последния етап на уточняване на текста за многостранното споразумение за търговия. В отговор на поставените въпроси е, е, искам да кажа, че по отношение е, равенството между половете имаме сериозни намерения. Имаме официални организации, както нашия национален конгрес, конгреса и парламента ни се опитват да изготвят пътна карта, която ще бъде подписана, ратифицирана и приета, като ще приемем и резолюция ще приемем и предложението предложенията на други компетентни организации. За малцинствата ще кажа, че се опитваме да подпомогнем мълцинствата, живеещи в отдалечени райони. Имаме нарочни програми за подпомагане на жените и децата там. Е, това, което обикновенно наричаме микрофинансиране за подпомагането им и специално да подпомогнем жените, които трудно могат да стигнат до столицата, за да имат достъп достъп до инвестиции. Те, разбира се, трябва да се грижат и за семействата си и това не се отнася само за северната част на Виетнам. Този проблем съществува и в централните райони, и в южните райони на страната правителството има нарочна програма за това. И когато дойдете в Виетнам с вашата делегация, ще можете лично да видите какво се прави и какво сме постигнали до сега. За телекомуникациите, интернет и телефон, както каза господин Равидели, дава Виетнам бележим бърз напредък при разпространението на интернет, включително и мобилните устройства. Имаме и много оператори, които предлагат тези услуги. Мога да кажа, че постигаме най-бързо развитие на глава от населението, особено е, като що се отнася до младите хора, те имат достъп до интернет. В Ханой, например, или дори в отдалечени райони е много лесно да... Е, просто има интернет кафета, е, които навсякъде ви дават достъп до интернет. За телефоните и интернет проявяваме наистина открито заетост за 20-30 евро струва покупката на а, мобил, мобилен телефон с сим-карта, което е всъщност цената на достъпа до интернет по въпросите поставени, поставени относно посещението на затворници. В рамките на диалога ни за човешките права под ръководство на господин Девидели и господин Вин Куанг от е, представител на Виетнамска организация. Те обсъдиха този въпрос. Е, ние нямаме възражение и ще направим всичко по силите си да спомогнем за вашето, членовете на вашата делегация да се срещнете и с правозащитници, и с а, такива задържани лица, за които вие говорите. Председателят, благодаря много преди още веднъж да дам думата на господин Дейли, искам да кажа следното тъй като чухме и при, присъстват представители на Виетнамското посолство. Хубаво би било да си запишете имената на задържаните лица, които бяха цитирани от господин Дали днес. И по време на нашето посещение бихме искали да се срещнем с тях и ако може да бъдат е, освободени тези хора по повод нашето посещение, имайте предвид, че е, това ще е много радостно събитие. Господин Дейли, благодаря господин председател, и благодаря за последните ви думи въпреки моят, моя изговор или именно поради лошото ми произношение на виетнамски имена, си позволихме да представим писмен списък на нашите виетнамски партньори, така че те са добре запознати с имената и лицата, тъй като ние ежедневно обсъждаме тези случаи в рамките на нашето сътрудничество. Ще се опитам да дам отговор на поставените въпроси. Първо, във връзка с малцинствата във Виетнам – Наясно сме, че за цялата страна е, бедността намалява в е, цял Виетнам. И все пак някои мълцинства <clears throat> не се възползват от тези подобрения, както други. Една от причините, е, едно от нещата, на които ние настояваме, е по сериозно приобщаване към благата на економическото развитие. Имаме редица проекти, които е, в които се, е, целта е да се чуе името, да се чуе гласа на гражданското общество във Виетнам. Тези инициативи помагат също на, и на хората от малцинствата. Така че мога да кажа, че до известна степен ние имаме и такива ангажименти. Второ, що се отнася до равенството между половете? Бих свързал този въпрос с темата за проституцията по няколко причини. Първо, защото виетнамските ни партньори поставиха пред нас въпроса за насилието, свързано с половата принадлежност и борбата с него, а също и въпроса за трафика на хора. ние много държим на факта, е, че това е подхода на виетнамските власти. Помогнете ни, казват те. Това са въпроси, които искаме да обсъдим заедно с тях. Ще бъде много полезно според нас, ако по време на вашето посещение вие от своя страна също поставите въпроса и обсъдите с виетнамските си домакини въпроса как може, какво може да се направи, за да отбележим напредък. Това е част от цял един цялостен процес, защото трябва да тръгнем от това положение, но се надявам да в хода на работата ни да разширим кръга на въпросите, които ще обсъждаме със смъртното наказание. Е, е, разбира се, Това е въпрос, който нееднократно поставяме. Нашата позиция е ясно заявена. Ние сме против смъртното наказание по каквато и да било причина и ние настояваме за налагане на мораториум за на отмяна на постановените смътни присъди за ограничаване на списъка на деянията, за които се предвижда смъртно наказание. Това е състоянието на нещата. В този контекст споменахте за евентуални посещения в затворите. Разбира се, това е изключително деликатен въпрос. Всички го знаем. И тук става дума за нещо, което, за което настояваме, изискваме го, но трябва също така да признаем, че това е деликатен и труден въпрос. И понякога посещенията на затворници от международната общност могат да бъдат е, използвани по неблагоприятен за тях начин. Така че това е въпрос, който изисква и твърдост, и много интелигентен подход за да, да осъзнаем до каква степен е деликатен този въпрос и как да постигнем достатъчна откритост от страна на официалните власти, за да, ни, за да позволят по-чести посещения. Нашата делегация в Ханой а, постоянно работи по този въпрос. За интернет интернет наистина е регулиран. Правителството продължава да упражнява сериозен контрол върху достъпа до интернет. И все пак достъпът и до интернет и използването на интернет се разрастват. Е, има например, една инициатива на, на Световната банка за гарантиране достъп до интернет на 50% от населението. За телефоните не мога да направя коментар. Е, други специалисти могат да ви дадат желания отговор. Що се отнася до други аспекти на контрол върху износа, е, не мога да се спра на тях. Надявам се, че с това отговорих на всички поставени въпроси. Председателят, благодаря. Благодаря наистина това е тема, на която ще се върнем след посещението във Виетнам. С това изчерпваме тази точка от дневния ред и ви предлагам да пристъпим към точка четвърта. Оценка на Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Както знаете, това е много важен инструмент, който е в ресора на Комисията по външни работи. Той е свързан с структурите и партньорствата за добросъседство, съседство инструмента за стабилност и мир. Като финансов инструмент, той е част и от ресора на Комисията по развитие. Тъй като стигнахме до средата на многогодишната финансова рамка 2014-2020, Комисията съгласува средносрочен преглед на външните финансови инструменти за идните три години. Искам да благодаря на госпожа Риналди за присъствието днес. Тя се отзова на нашата покана да присъства на заседанието на нашата комисия. И така, заповядайте, госпожо Риналди. Имате 10 минути за предоставянето на исканата информация. Благодаря. Добър ден. Първо искам да ви благодаря, че ми давате възможност да информирам депутатите за състоянието и предстоящите стъпки по отношение на средносрочния преглед на Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Както казахте, средносрочният преглед е част от поредица от оценки на външните финансови инструменти на Съюза с цел да се подпомогне с преглед на външните финансови инструменти, както изисква об, общия регламент по прилагането до края на годината. Има пътна карта за всяка оценка, която бе публикувана на нашия интернет портал през 2015 година. Това е възможност за заинтересованите лица да дадат отзивите си за им тази информация в ранен етап от процеса. Общата цел на оценката е да се извлекат полуки, да се подобрят решенията в настоящето и за в бъдеще. Идеята е европейските институции и широката общественост да получат независима оценка на външните финансови инструменти на Съюза, включително синергията, взаимодействието между тях. Както казах, целта е тази информация да се използва за бъдеще програмиране и текущо изпълнение на програмите. Що се отнася до Европейския инструмент за демокрация и правата на човека, при оценката ще се прецени дали при сегашния инструмент отговаря на целите, дали ще изпълни външните политически цели на Съюза. В началото на период на програмиране през 2014 година ще се направи оценка на този инструмент тогава и сега и също и връзката му, допълняемостта му, неговата собствена ниша сред останалите финансови инструменти. Оценката започна през септември. Срока бе доста кратък за тази оценка, но до момента оценителите си вършат добре работата. Методологията включва и сравняването на този инструмент с логиката за интервенции, основните презумпции. По време на първи етап от оценката, анализаторите проведоха допитване до е, редица служители от сътрудничество за развитие и други съответни служби на комисията, външни заинтересовани лица. Е, включва бе и секр... член на секретарията на подкомисията по право, по права. Проведоха се и посещения на място в Перу, Израел, Палестина, Уганда, предстоят посещения в Русия и Пакистан. Т.е. бяха проведени такива посещения. Всичко това стана през ноември миналата година. По време на тези посещения се поддържа връзка с делегацията на Европейския съюз на място и с държавите членки, които провеждат дейност по места и с основните партньори. Възоснова на тази подготвителна работа, анализаторите сега изготвиха проекто окончателен доклад, който ще бъде представен тази седмица. Публикуването му се отложи за малко. Бе предвидено за 1 февруари. В крайна сметка проблемите са решени и ще успеем да го публикуваме тази седмица. Документа се предоставя за публична консултация, както се предвижда в насоките за добро нормотворчество. Процесът ще протече 12 седмици. Документът ще се качи на специалната интернет страница и по време на допитването широката общественост, организа... гражданските организации, държавите членки и институциите могат да дадат своя принос. По време на тези 12 седмици не само пасивно ще чакаме реакции, но оценителите ще проведат срещи с заинтересовани страни, включително и евродепутати. Ще се срещнем с секретарята на комисиите АФЕ ДЕВЕ и ДРУА, за да видим как да проведем тези срещи. Комисията ще улесни процес, но няма самата да участва при тези разговори. Евродепутатите могат свободно да разговарят с оценителите. Освен тези преки контакти, ще организираме дискусии с различни комисии на парламента, АФЕД, ДЕВИ и ДРУА. ДЕВКО в момента организира тези координацията на тези срещи. Датите са 27 до 20, и 28 март. Искам да посоча, че дискусиите ще се състоят само в контекста на открити публични консултации и средносрочната оценка на инструментите. Тоест, ще бъде разгледан не само въпрос на инструмент, но и други инструменти и това няма да замени други консултации или диалози в Европейския парламент, които се предвиждат, да речем, в рамките на делегирани актове или стратегическия диалог – за програмирането. С организациите на гражданското общество допитването ще се проведе на 23 март по време на политическия форум за развитие. След откритата обществена консултация, анализаторите ще извършат преглед на всички реакции. Надяваме се, че те ще бъдат колкото се може повече. Ще преразгледаме и финализираме окончателния документ. Срокът е същия както за всички външни финансови инструменти. Публикуването на окончателния доклад трябва да стане, мисля, заедно с доклада на комисията за средносрочния преглед. Това е относно процедурата. А сега няколко насоки за съдържанието на оценката все още нямам право да коментирам, докато не се публикува документа за открита консултация, но той е доста положителен, мога да кажа. Положителна е оценката на Европейски инструмент за демокрация и правата на човека, за ползите от него, за ефикасността му. за политическите механизми, които използва. Има, разбира се, и препоръки за подобряването на инструмента, за по-добра стратегическа ориентация, упростяване на някои аспекти, по-добро измерване на резултатите, но като цяло се одобряват целите и приложението на инструмента. Има консенсус по-конкретно в доклада, че и правата на човека и демокрацията трябва да бъдат включени като цел в инструментите. Те са неразривно свързани и взаимно се подсилват. Това бе част от дискусията, когато се разработваше този инструмент относно баланса между демокрацията, правата на човека и начина по който се прилага в момента се одобрява от оценката. В заключение, искам да ви уверя, че при предстоящия етап на оценка комисията с активното участие на парламента в този критичен етап ще работим за отразяването на вашите забележки. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи за изказване? Аз имам няколко въпроса също. Първо, Кога ще публикувате данните за базата данни за неповерителни проекти? И искам да питам, в нея ще се включват и други субсидии, които са част от външния финансов инструмент. Това са въпросите, които имам към вас. Благодаря още веднъж за информацията. Ако няма други въпроси, доколкото виждам, моля да отговорите на моите. Благодаря за въпросите. Ние не очакваме да публикуваме база данни с проекти. Ще публикуваме актуален списък на проектите по Европейски инструмент за демокрация и правата на човек, както казах, тези, които не са поверителни. Това ще е допълнение към системата за финансова прозрачност, където човек вече може да намери всички договори, финансирани по външни финансови инструменти. Ние си даваме сметка, че вие и други заинтересовани страни искате да имате конкретно достъп до проектите по Европейското за демокрация и правата на човека. Сега в, ние в момента преразглеждаме интернет страницата за този инструмент и при новията версия ще направим така, че да има списък на проектите по този инструмент на страницата. В доклада за оценката, който ще бъде публикуван, ще намерите много информация от статистически вид и аналитичен вид за проектите по инструмента. Аз лично открих много числа, които бяха доста интересни. Това е, което имам да кажа. А и по последния въпрос, разбира се, винаги, когато парламента иска достъп до някои списъци, когато е подготвяте посещение в дадена страна, ние винаги ще ви предоставяме списък на проекти. Може да организираме специална среща, когато ще се обсъждат и конфиденциални проекти. Grazie, grazie davvero per eh, la sua presenza. Благодаря за информацията, която предоставихте на комисията. Очакваме да се срещам от вас по-нататък, по време на процедурата за преглед, за да ни предоставите актуална информация. Следващата точка, госпожа Риналди. Брифинг del SEA in vista della missione della sottocommissione Droit al Consiglio nazionale delle Nazioni Unite eh, per i diritti umani информация относно предстоящите посещение за съвета за правата на човека към ООН Женева. Той ще проведе 34-то заседание от 27 февраля, 24 март 2017, както при предишни години нашата подкомисия ще изпрати делегация до съвета правата на човека в Женева от 20 до 21 март Държавите членки все още не са одобрили приоритетите за следващата сесия на, права, на съвета по правата на човека. Днес сме поканили госпожа Киара О'Брайен, представител на дипломатическата служба на Европейския съюз и съпредседател на работната по правата на човека. Искаме да ни даде актуална информация за дискусиите, за да добием представа за окончателната позиция на Европейския съюз. За съжаление, има редица нарушения на правата на човека в света, конфликти, терористични атентати. Всичко това очевидно се отразява сериозно върху политиката на Съюза в областта. положението става нетърпимо, що се отнася до речта на омразата, ксенофобията и нетолерантността, нетърпимостта. Всички тези тенденции са в ущърп на индивидуалните и колективни усилия за правата на човека. Ето защо ние трябва да сме винаги бдителни, за да се борим за защита на правата на човека и за опазване на придобитите права. А сега искам да дам думата на госпожа Обраян, за да представя подхода на Европейския съюз по въпроса. Uh, Благодаря много. Благодаря. Искам да поздравя uh, господин Панцери. Ние искаме да ви приветстваме на някои от нашите редовни презентации в нашия комитет. И така, Както казахте вие, господин председател, и както беше казано преди това, през декември, ние сме изправени пред много труден период в правозащитната ситуация и ще бъдем изпратени, изправени пред а, а, големи проблеми в заседанието ситуацията е трудна. Когато ви посетих миналата година, говорих за трудна сесия на нашата комисия. Отново ще започна по същия начин и този път в Нью Йорк имаше много тежка сесия, сега предстои тежка сесия в Женева и когато говорихме за предизвикателствата във връзка с опазването на правата на човека. Може би да започнем с този конкретен проблем, който е много важен за всички форуми по правата на човека а именно възможността защит, правозащитниците да бъдат допускани до различни форуми. И а, ние много се надяваме, че плановете на а, секретара по правата на човека в ООН е да се занимае с тези въпроси. Кога е, една, едни други приоритети във връзка с проблемите, които се очертават за сесията, са в контекста на съвета по правата на човека и Общото събрание на ОНЕ в Нью Йорк усилия за подкопаването на отношенията между съвета и асамблеята, Общото събрание на ОНЕ показва, че в Нью Йорк съществува тенденция да се подкопава и да се пречи на решаването на проблемите по правата на човека, текстове за националния суверенитет. Трябва да проявяваме голяма бдителност в съвета по правата на човека на ОНЕ. И също така, последния път, когато говорих пред вас, ние разглеждахме въпроси за подобряване на ефикасността и ефективността на съвета по правата на човека. Тези отговорности се увеличават. Вие знаете, че се проведоха редица диалози, сесии и това е част от успеха на съвета по правата на човека. И така, ние бяхме в известен смисъл разочаровани, че не можахме да постигнем напредък във връзка с повишаването на ефективността на съвета, но държавите членки осъзнават усилията, които се полагат за засилване на ефикасността Както казахте, ние обсъждаме приоритетите си за 2017 година и индикациите, които мога да ви дам, естествено, са предварителни. Не искам да отнема много от времето, искам да бъда изчерпателна, обаче имаме заключение на съвета във връзка с приоритетите ни за следващите месеци. Също така, както знаете, в съвета ние подхождаме към сесиите стратегически, както и парламента. Е, за нас това е много полезно упражнение. Сядаме, разглеждаме предизвикателствата, нарушенията, конфликтите в национално и а, географско отношение е, ние получаваме необходимата гъвкавост е, да реагираме на отделните ситуации. Обикновено имаме редица тематични географски приоритети, инициативите на Европейския съюз и обикновено Имаме също така наши форуми на свободата на религията, на вероисповеданията и е изключително важно да продължаваме да поддържаме ангажимента, който имаме към универсалността и нашия ангажимент да сложим край на нетолерантността, също така има резолюции за обругаване на религията, на вероисповеданията. също така работим по резолюция по правата на детето с партньори от Латинска Америка. Това е голям приоритет за програмата до 2030 година. Никой, никой дете не би трябвало да остане необхванато на програмата. Ние също така работим по преработването на насоките, свързани с правата на човека. Продължаваме да разглеждаме възможности за по-стратегически подход към правата на децата в различните форуми. Също така имаме и географски инициативи във връзка с Бирма, а, ще имаме една сериозна а, декларация заедно с Япония и резолюция срещу Народно-демократичната република, Корейска народно-демократична република ще а, има също така една добре подкрета резолюция на Общото събрание на ООН, в която се разглеждат проблемите свързани с, с Корейската народно-демократична република продължаваме да се тревожим от продължаващото насилие в държави, а, както знаете, има положителни развития в Бирма, Миенмар. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството, за да решаваме оставащите проблеми, дискриминацията, преследването на хора. Всичко това е основен аспект. Продължаваме да следим за сигнали на положителен напредък други приоритети, които са свързани с конфликта в Сирия, който е основна грижа. Там е най-голямата хуманитарна криза в момента. Ние продължаваме да а, включваме силни изрази в резолюциите и да работим в този контекст. Както знаете, а, един нов международен механизъм беше създаден за Сирия в края на миналата година. Един от нашите приоритети ще бъде да се осигури сериозна подкрепа за този механизъм още от самото начало. Също така, както сме правили вече от доста време насам. Ще говорим и ще обсъдим възможността да се сезира Международния наказателен съд. Това ще продължава да бъде включено на централно място в резолюцията. Продължаваме да Следим правозащитната ситуация в Бурунди, следим много внимателно какво става в тази страна. Партньорството е изключително важно за нас. Това се отнася и за Бурунди. Работи в много тясно сътрудничество правителството да може да поеме своите отговорности във връзка с нарушението на правата в съответните страни и ще получим актуализирането на данните от анкетната комисия. Има също така правозащитни нарушения, които противоречат на законите. Проследяваме внимателно ситуацията. Има положително развитие след постигнатото споразумение миналата 2010 година през декември, но по-слабо се работи по прилагането на това споразумение с Демократична република Конго във връзка с ситуацията в Украина. Доколкото разбираме, ще има резолюция по този въпрос. Продължаваме да следим и да подкрепяме политическите реформи и укрепването на правовия ред ще има една а, мониторингова а, мисия. Отново ще продължаваме да разглеждаме незаконно анексирания Крим и така нататък. В светлината на а, проблемите, свързани с прилагането на смъртното наказание в Иран, ние ще а, продължим правомощията на специалния докладчик. Естествено има географски аспекти на проблема, които са свързани и продължават да бъдат в дневния ред на съвета Судан, Южен Судан, Еритрея, Мали, Грузия и така нататък. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с партньорите във връзка с вниманието, което се отлага на те, отдава на тези сложни ситуации. Също така вие знаете, че юнската сесия на съвета по правата на човека ще разгледа въпроса за правата на жените, равнопоставеността между половете. Това е изключително важно. Както знаете, и ние ще направим всичко, което е възможно това да бъде разгледано. Резолюциите в борбата срещу а, насилието срещу жени а, привлича нашето внимание. Ще продължаваме да призоваваме за силен достъп. А, до а, специални процедури, до наблюдатели. Имаме специален експерт по сексуалната организация, предвижда се диалог в рамките на неговите правомощия. Знам, че нашата, ваша, тази група винаги е интересувала правозащитниците, както знаете от предишни изложения. Ние смятаме, че Европейския съюз е един от най-активните региони. А, а, всъщност той се ангажира с защитата на правата в съответните държави, настоява за прилагане на национални планове за действие в съответните държави. Продължаваме да поддържаме връзки с основния докладчик по правата на човека, който от е- Еквадор и а, Искам да кажа, че ще се проведат официални консултации в тази година. И накрая в широката сфера на проблемите на миграцията, както казах, рамките на основните права в Европейския съюз – е много амбициозна и ние искаме да продължим да поддържаме това и в контекста на подхода ни към миграцията. Ние ще подчертаваме това и ще го подкрепяме с прилагането на Нью-Йоркската декларация и ще продължаваме да подкрепяме инициативи в съвета по правата на човека, които защитават дават правата на хората. Мога да продължавам много дълго, но ви благодаря за сега за вниманието. Ние също благодарим. Като начало искам да направя някои коментари с желанието да вникнем по-добре в казаното от вас. Бих искал да си изясня дали тази амбиция, за която ни говорите, наистина е практически изпълнима. Първо трябва да сме наясно как може да подходи Европейския съюз към този въпрос за човешките права всички знаем, вие го казахте в началото, че правозащитниците са изложени на сериозен натиск пред поради виждането в редица държави членки, че от стабилността на една страна по-специално изисква човешките права отчасти да бъдат пожертвани. Какво мислите вие тази нова амбиция, която проявяваме по отношение на човешките права? Разбира се, това е цел, която всички подкрепяме. И разбира се, стабилността в отделните държави е, е важна, включително и в борбата с тероризма. Ако формулираме нещата по този начин, аз се питам, как и смятате да действаме, защото има голямо разминаване между желанията ни и реалността в една държава, която има сериозни проблеми. Аз самия съм от страна, която има сериозни проблеми с а, бежанците от Либия по време на срещата на върха в Лавалета. Въпросът също бе обсъден. Очевидно с всичко това са свързани множество проблеми. От една страна чувството за несигурност, от друга страна Бежанците са обект на все по-критични преценки. Прави се опит те да останат в Либия, а това е държава, която, в която цари изключителна политическа нестабилност. До сегашния ни опит сочи, че бежанците няма да попаднат в приемни центрове, а в един вид концентрационни лагери, където условията са ужасни. Има е, информация за изнасилвания на жени и така нататък. Е, опитвам се да разбера как новия подход, новата амбиция по отношение на човешките права трябва да стане факт ние от една страна е, можем ли да критикуваме и доколко критиката може да бъде потисната в името на сигурността. Това е конфликтът, в който сме въвлечени в момента. Отговор. Благодаря, господин председателю. Мисля, че можем да кажем две неща специално с оглед на сигурността. Това е подхода, който възприемаме. Ние все повече ставаме настоятелни в своите двустранни и многостранни контакти. Така че е, опитваме се е, да поставим всичко в многостранна рамка, когато водим двустранни преговори. Постоянно излиза на преден план посланието, че сигурността е приоритет от първостепенно значение, което означава, че други неща трябва да минат на заден план. Мисля, че отговора е добре препо поставен от върховния представител и специалния пратеник за човешките права, господин Ламбринидис. Ние е, не можем да постигнем устойчива сигурност без зачитане на човешките права. Така че въпросът е да продължим да обясняваме на партньорите си какво означава това. И трябва, това трябва пределно и ясно да бъде изразено чрез една антитоталитарна позиция това не е подхода, който ние искаме, защото тоталитарният подход блокира априори всякакви човешки права. Е, ние, ние смятаме, че първо трябва да зачитаме човешките права, на, правото на събиране, право на изразяване. Това са важни европейски ценности. Това е и пътя, за гарантиране на сигурността. Е, тоест, ние подхождаме по принцип антитоталитарно. Разбира се, нещата не могат да станат от днес за утре. Ние трябва да го покажем на нашите партньори. Най-добрият пример е нашето собствено общество. Да, не е лесно, трябва да е, обясним на нашите, парт, на нашите партньори, че и ние сме обект на терористични атаки, но е, дори отговора на Европейския съюз и държавите членки трябва да стане в условията на зачитане на човешките права и основните свободи в глобалната стратегия на тези ценности е посветено специално внимание, но не ме разбирайте грешно, това е доста труден дебат. Ние все повече обръщаме, особено в последно е, време, възможно, внимание на възможността да посочваме положителни примери да посочвам местра, някои страни, които се справят с големи предизвикателства и много случаи в някои държави не се борбата и работата за гарантиране на сигурността не става за сметка на човешките права. Очевидно ние се нуждаем от добри примери, когато има такива без да подценяваме сигурността и подхождайки разумно. По въпроса за иммиграцията, това е изключително голямо предизвикателство и е, ние тук привеждаме аргументите на нашите партньори от гражданското общество и се радвам, че ние имаме сериозна традиция, имаме структуриран диалог с колегите от гражданското общество и ние водим с тях активен е, дебат, който поддържа будно нашето съзнание. Вероятно, основното ми послание би трябвало да бъде, че външната политика е многоизмерна и част от нея са и човешките права, които ние трябва да зачитаме. Това правим постоянно в дебата с колегите, е, с които работим. И ако прочетете първото изречение от декларацията от Малта, от, само от преди няколко дни, ще видите, че човешките права заемат важно място. Работните форуми на съвета продължават да работят по тези въпроси. Ние водим разговори, провеждаме съвместни дискусии, както е, между Генерална дирекция вътрешни работи и работните групи по миграция и обежище. Темата, надявам се, да остане актуална. Както е казано в заключенията на съвета, международното право по международноправните норми по отношение на бежанците и човешките права трябва да се спазва, спав, между които и правилото за нон-рефулман. Така че това е работата, по която ние, над която ние залягаме и като не забравяме човешките права, без да забравяме програмите, е, посветени на тези въпроси. Но не е лесно предизвикателството е присъства навсякъде и както казват и колегите, нуждаем се от интегриран подход, от всички тези политики трябва да включват е, и човешките права. И е, трябва да бъдем сигурни и ние продължаваме да настояваме, да продължаваме по този път. Председателят, благодаря господин Датос, благодаря, благодаря госпожо Обраян за изчерпателния доклад за приоритетите. Горещо приветствам факта, че говорите за свободата на вероисповеданията и вярата. Това е важен въпрос, когато говорим за нарушаването на човешките права. Не винаги е било така, затова искрено съм зарадван да чуя, е, че този въпрос остава е, изключително важен сред приоритетите ви. Искам да попитам относно факта, че в момента християните са най- жестоко преследваната е, група хора в света. Знаете какво става в света, особено в Близкия изток. Преди година ние приехме тук в парламента резолю... резолюция по повод засилващото се преследване срещу християни, както казаха някои политически групи. Това е геноцид. Моят въпрос е до каква степен това присъства сред вашите приоритети и работа? Мисля, че е наистина важно да не забравяме време за това. Ние трябва да работим за това, защото този въпрос да присъства в програмата на дневния ред на съвета за сигурност и е, да бъдем наясно, че става дума за геноцид. Така че, ето това е въпроса ми. Какво правите вие за решаване на този въпрос? Отговор. Благодаря за въпроса. Това е наистина тема, която е поставяна в обсъждания с нас. И а, мисля, че това ще има отражение върху съдържанието на резолюцията от Женева, където припомняме, че ние имаме сериозен ангажимент за защита на всички религиозни мълцинства не отделяме християнските малцинства, защото всъщност се придържаме към европейските насоки за свобода на религиите и вероисповеданията. А тук ние залагаме на универсален подход, на универсалност. И мисля, че това ни отвежда до виждането, е, че различните религии трябва да бъдат равно застъпени в резолюцията. Равновесието е изключително деликатно. Мисля, че в различен контекст в момента, в различни части на света, ние сме свидетели на преследване на малцинства. Да, в Близкия изток наистина има такива събития, както казахте преследване на а, мюсюлмани в а, Бирма и Миянмар, в Бангладеш. Също има преследване на мълцинства. Опитваме се да не отдаваме преимущество на едни или други. А, да не изграждаме иерархия на страданието на различните религиозни мълцинства. За това ние сме за борбата с преследването на всякакви религиозни мълцинства и мълцинства изобщо. Е, всеки случай е сам за себе си. За тук имаме двустранен диалог в отделните страни, имаме гражданско общество, редица инструменти, като е, да речем специалните пратеници на е, ООН и ЕС за Близкия изток по въпросите на а, малцинствата, който обръща специално внимание на малцинствата. Затова в резолюцията ние се опитваме да изхождаме от общото виждане за свободата и религиозната свобода като се опитваме да не иерархизираме страданието на преследваните е, като обръщаме и призна, внимание, признаваме, че всеки случай е еднакво важен. Мисля, че резолюцията постига това деликатно равновесие е, също и по отношение на преследването и заклеймяването на религията. Смятам също така, всички сме наясно, е, че е, опита за заклемяване и оклеветяване на религията може да ни отведе по неправилни пътища. За това трябва да търсим това деликатно равновесие. През последните 4-5 месеца идеите за свобода на вероисповеданията добиха все по-голямо значение. В момента сме свидетели на едно отваряне, но то е с отрицателен знак затова ние се опитваме да обърнем внимание на глобалните проблеми на религиозните мълцинства. Работим в тясна връзка с гражданското общество е, ние наистина поддържаме тясна, тесни контакти с тях. Организираме форми на обучение, те са изключително активни и ние смятаме да продължим да работим по този въпрос. Да, географското разпределение има значение, но всичко се корени в идеята за свободата концептуално разбираната свобода на вероисповеданията. Благодаря за отговора. Е, едно, един допълващ въпрос. Е, това означава ли, че признаването на сегашния е, геноцид срещу язиди и християни е факт? в други парламенти, британския, френския, австралийския, американския, това, всичко това не, не, не означава ли нищо за вас? Факт е, че ставаме свидетели на геноцид срещу езидите и християните. Защо не, това не се, да не се спомене в текста, който обсъждаме? Не го разбирам отговор може би не обясних. Об, е, обясних, че имаме редица възможности за реакция на конкретни случаи. Геноцидът във всички случаи заслужава нашето внимание във всеки контекст. Аз просто обяснявам, че въпросната резолюция залага на общата, общото ни политическо верою, че свободата на вероисповеданията и вярата е универсал, универсално право. Затова резолюцията трябва да се ограничи до универсалността е универсалния характер на вероисповеданията, без да изпада в конкретика ние подхождаме много открито към всякакви усилия, които се полагат и сегашния глобален контекст е изключително деликатен и не смятам, че подобно споменаване би допринесло за решаване на въпроса. Но ви уверявам, че хората, които се занимават с тези въпроси, се опитват да набавят максимално конкретна информация за Близкия изток, за Янфиго и на други места. Опитваме се да съберем максимално конкретна информация и на това да опрем, да стъпим от е, конкретен отговор. И аз имам един последен въпрос, преди да се сбогуваме с вас. Извън документа, е, извън резолюцията, за която го говорим, тя ще бъде представена в съответните форуми. Но аз искам да ви попитам, как смятате да подходите в дипломатическите ни отношения с различните страни. От една страна става дума за човешките права, а от друга страна за дейността на Европейския съюз в отделните държави. Имаме посланници там. И е, всичко това трябва да бъде неразделна част от дейността на Европейския съюз в отделните държави. Имате ли виждане по този въпрос? Отговор. Ако правилно разбирам, вие питате за връзката между двустранните ни отношения и приоритетите за човешките права. Е, да, това е един непрекъснат процес за гарантиране на взаимно допълване между двустранните и многостранните ни отношения. Това според мен е, най-добре е иллюстрирано в е, е, широките разговори, които водим преди сесията. Ние каним нашите приканваме нашите ръководители на мисии да посетят съответните външни министерства и да разяснят нашата позиция и да потърсят подкрепата на съответната страна. Това е така да се каже пряката дипломация. Но ако следите дейността, е, е, е, вие самите говорихте за Виетнам, сега за Белорус ще става дума. Ако проследите дейността на нашите делегации и връзките с държавите членки на местно ниво, ще се убедите, че работата ни укрепят. Но това това е двупосочен път, двупосочен подход. В миналото може би не беше толкова осъзната ролята на многостранните форуми, но не зная дали това е резултат от последните години, но все по-ясно се оформя съзнанието, че това е необходимо. Е, само преди години ръководител на една от делегациите в една от държавите членки имаше да урежда определени трудности, но няколко месеца по-късно той е, поиска съвет от нас какво може да се направи по отношение на съвета за човешките права на ООН. За мен това означава, че нещата се развиват. Колегите от делегациите е, търсят връзка с форумите на ООН в търсене на по-комплексни решения на въпросите за човешките права. Благодаря. Благодаря за посещението ви при нас днес и за този обмен на мнения. Сега следващата точка от днеш, дневния ред. Ще направим 5-минутна пауза преди да пристъпим е, към темата Белорус, за да могат делегациите да заемат местата си.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 председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Беларус. Искрено се надявам, че ще продължи нашето чудесно сътрудничество с тази делегация по време на първата част от мандата на парламента. Днешното заседание е година след заседанието на министрите по външни въпроси, които приеха заключение през 2016 година, с които премахват почти всички санкции срещу Беларус заради нарушение на правата на човека. Също така ясно бе заявено, че тази страна трябва да премахне смъртното наказание. В заключенията се казва, че практическите стъпки на Беларус по отношение на спазването на универсалните фундаментални права, върховенството на закона и правата на човека ще са залог за определенето на бъдещата политика на Съюза към Беларус. Резолюцията на парламента от ноември 2016 година изразява подкрепата на парламента към тази политика на критичност и ангажираност същевременно засяга някои области на притеснение, включително организацията на избори, необходимостта от освобождаване на полицетворници, смъртното наказание, гражданското общество и източниците на международно финансиране. При днесната размяна на мнения ще бъде направена равносметка на ситуацията. През януари проведохме дискусия в Комисията по правата за смъртно наказание в Беларус. Много важен въпрос. Три екзекуции имаше през 2016 година, а очакващите изпълнение на смъртно наказание са много. Искам да благодаря на Международната федерация за правата на човека, която допринесе за този дебат, като изпълнение командирова експерти до Брюксел. Тази федерация продължава да следи положението в Беларус. Под комисията се среща по редица поводи с заместник председателя на тази федерация Алес Биляцки, един от най-добре известните политзатворници в тази страна. Сътрудничеството между парламента и гражданското общество е също нещо, което искам да отчета. Искам да ви кажа, че има сигурен превод от и към руски. Сега мога да представя експертите. Първо вие. Първо искам да благодаря на председателя на тази комисия за съвместно заседание, което провеждаме днес по един въпрос, който ми е много при сърце и от голямо значение. Принципно, нека да очертая положението не само за смъртно наказание, но и по други аспекти, които са от голямо значение и които характеризират положението в Беларус като цяло. Първо, радвам се, че господин Халашчи е до мен, защото той е много важно лице за оценката на сегашната процедура в Беларус. Искам да ви напомня, че имаше две големи предизборни кампании за президент и парламент през последния период. Според мнението на Организацията за сигурно сътрудничество в Европа, имаше доста проблеми. На първо място липса на прозрачност, липса на възможност за, участ... за наблюдаване на процедурата по броене на гласове и ограничен достъп на организациите, които искат да участват в парламентарните и преди това президентските избори в различно качество. Беларус подчерта двукратно, че зачита оценката и становището, но не може да внесе толкова бързо промени, защото те изискват изменения в Конституцията. Парламентарните избори бяха проведени според предишните правила. Искам да почетая нещо друго. През март предстоят местни избори в Беларус до година и това ще е истински лакмус тест за истинските намерения относно зачитането на НПО-тата, гражданските права, зачитането на други субекти, които искат да се занимават с политическа дейност и които са доста уязвими на местно ниво. И на второ място ние се опитваме да погледнем безпространство на Беларус. От една страна трябва да приемем факта, че няма политзатворници в Беларус в момента. Трябва да отчетем и, че около 400 наблюдатели имаха възможност да следят предизборната кампания и гласуването но не и преброяването на гласовете. И искам да подчертая, че има две дами, които представляват опозицията в парламента. От опозиционната партия и от Белоруската езикова организация. Даваме се сметка, че това не е резултат от демократични избори, а резултат на административно решение. При все това, това решение е взето и тези две представителки са членове на парламента в Беларус. Искам да подчертая, че репресията срещу опозицията намаля, но тези, които не са толкова зрелищни, а именно по финансовите въпроси, се остават доста засилени. Относно смъртно наказание искам да благодаря на Любов Ковалева за присъствието днес. Тя е човека, който въплащава въпросите, за които говорим. Тя е майка на лице, което е осъдено на смърт през 2012, ако правилно си спомням. И вие имате морален императив за борба срещу смъртното наказание в Беларус. Има два много важни въпроси. Президентът Лукашенко се позовава на народния мандат, като казва, че обществото иска да се изпълнява смъртно наказание. Той твърди, че се слушва в гласа на народа. За нас е много трудно да приемем този аргумент, но Лукашенко използва и друг аргумент – който е взет извън Европа от САЩ, преди два дни каза, тъй като смъртното наказание може да бъде изпълнено в САЩ, защо да трябва да премахна смъртно наказание по желание на Западна Европа. И той спомена и евентуалната възможност за организиране на референдум за тази цел – по време на едно от предишните заседания аз споменах за драматичните събития от остров Отала. Спомняме си какво направи Брейвик тогава. И ако ние попитаме хората принципно дали Брейвик трябва да бъде осъден на смърт, може би те ще да кажат най-вероятно да, той заслужава смъртно наказание. При все това обаче от полиците се очаква по отговорен подход по тези въпроси. Ето защо парламента изисква като минимум мораториум върху смъртно наказание. Беларус е последната държава в европейското семейство, която все още изпълнява смъртно наказание. Няма да навлизам в подробности по темата, защото всички тук са напълно наясно, че смъртното наказание се изпълнява. Знаем колко лица очакват смъртно наказание. Даваме си сметка, че Беларус е в тежко економическо положение, затова тази страна търси помощ, включително и финансово подпомагане и има интерес от връзки с Европейския съюз. Затова според нас има възможност за промяна в политиката на Беларус в близко бъдеще. Вярвам, че тези, които говорят за Беларус, не трябва да бъдат преклено оптимистични настроени, но не трябва да сме и песимисти. Трябва да упражняваме натиск за зачитането на гражданските права и медиите в Беларус. Благодаря. Благодаря, Богдан. Искам да приветствам с добре дошъл господин Миколаш Харашати, специален докладчик на ООН по въпроса за правата на човека в Беларус. Той изпълнява тази длъжност от 2012 господин Харашти участва в заседание на нашата комисия през 2015. Много от вас си спомнят неговата справедлива и открита оценка на положението. С интерес ще изслушаме вашия доклад за положението. Благодаря. Благодаря на председателя на господин Здруевски. Благодаря, че сте поставили в дневния ред положението с правата на човека в Беларус. Както каза господин Здруевски, няма някаква съществена промяна. Ето защо и вниманието също не трябва да претърпи някаква промяна. Независимо от факта, че междувременно, паралелно на буксуването в тази област, има геополитическа промяна с затопляне на положението, включително и с решението, което взе парламента – да признае парламента в Беларус, което не беше така дълго време. да признае избора на два кандидата от опозицията в парламент, който е единствения на континента Европа без никой представител на опозицията в положение на две десетилетия. Мисля, че това буди доста надежди. Това е положителен жест. който предполагам ще иска и други положителни жестове в замяна. Съвсем накратко за общото положение на правата на човека, господин Здроевски направи много добър очерк относно правата на човека, правото на гласуване, правото на свободни избори, всеобщата, както се изисква по всеобщата декларация от всяка една страна – Относно свободата на медиите, това е все още единствената страна в Европа без частни канали, особено в национален мащаб. Все още единствената страна при която 80% от економиката е държавна собственост – и се управлява с укази на парламента, с много добре известни последици за правата на труда, синдикалните права, социалните права в страната. И също много актуален въпрос за тази делегация – правото на живот. президента и правителството на Беларус имаха предостатъчно време и възможности да направят промяна в тази държава, която е единствената, където държавата убива хора все още, възоснова на закона и така наречения съдебен процес. Това е неразривно свързано с факта, че положението на съдебната власт е уникално също. Това е единствената държава в Европа, където президента назначава и отстранява всички съди и прокурори лично. Което на практика означава, че съдебната власт е абсолютно зависима, макар и формално да е независима. Адвокатите са също подчинени на Министерството на правосъдието, което има право да ги лишава от адвокатски права. Ето защо колегите ще разкажат как освен отричането на правото на живот в тази страна, как процедурата, която води до смъртно наказание и екзекуция, е лишена от характеристиките на правовата на държава. И на последно място малко статистика. Стотици лица са екзекутирани през последното десетилетие. Според слуховете, в един случай – президента е помилвал някой, но никой не знае какъв е точно този случай. По Конституция президента има право да заменя присъди, да помилва. да налага практически и правен мораториум – да инициира промени в законодателството. Всъщност по Конституция само администрацията на президента има право да инициира законодателство. Парламента по Конституция няма това право на законодателна инициатива. Четири екзекуции имаше миналата година – една през януари и след това през декември имаше една интересна, макар и не първа по рода си конференция в Минск относно проучването на възможностите за премахване на смъртно наказание и практиките по липса на смъртно наказание в останалата част на Европа. По време на конференцията стана ясно, че се изпълнени още три смъртни присъди. От тогава насам има две смъртни присъди. Единият вече е насрочен за екзекуция, а другия изчаква окончателното решение. Ще спра до тук. Както винаги, ще ви призова да подкрепите мандата на ООН да прикани Беларус да задейства. Смятам, че това ще е крачка напред. Беларус има много символични възможности да покаже, че е готова за сътрудничество с международната общ... общност. Смъртно наказание ще представлява чудесна възможност да покаже Беларус, че сътрудничи на Европа. Поради философската и етична специфика на Европа ще е хубаво Беларус се присъедини към нея. Също е така смятам, че може да призовете Беларус, особено с оглед факта, че господин Зруевски оглавяваше първата делегация на парламента, която проведе първото посещение в полския парламент. През юли ще има пробие в парламентарната асамблея на ОСЕ ще заседава в Минск. Който дава най-голямата благословия на парламента, който е приел двама кандидати от опозицията. Европа проявява много надежда и мисля, че е време Беларус да отвърне с реципрочни жестове, като подобри положението на правата на човека. Трябва да отчетем, че от 2015 вече няма поле затворници в Беларус, но трябва да се направи и следващата крачка. Да не се задържат лица за а, непозволени демонстрации с глоба, всъщност по някои наказанието е по-тежко – 6 пъти повече процеси има от миналата година, отколкото предходната година. И не става въпрос само за глоба, а и за конфискация на лично имущество, което е доста болезнено. Така че положението в известен смисъл се е влушило. Ще спра до тук. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Радвам се, че имаме присъствието на делегацията на високо равнище по правата на човека. Много благодаря. Сега искам да покани госпожа Любов Ковалева. Тя е активен член на коалицията правозащитници срещу смъртното наказание след експлозията в метрото на Минск, нейният син Владислав беше обвинен за това, че си е сътрудничил с терористи и беше осъден на а, смърт след прибързан процес беше екзекутиран през март 2012 година, преди да може да бъде разгледан неговия случай и да, да завърши доклада си на а, Комитета по правата на човека. През а, ноември 2012 година комисията, Комитет по правата на човека на ОНЕ потвърди, че процесът е бил несправедлив. Госпожа Ковалева се бори за информираността в Беларус. Госпожа Ковалева помоли да, проектира, да прожектира а, снимки на майки, които са загубили децата си в резултат на тези екзекуции. Мисля, че това наистина ще бъде сина ми беше обвинен от страхотно в тежко престъпление, което той не е извършил и той беше убит. аз бих искала сега да кажа няколко думи за този факт. Когато беше когато започна следствието и вече съдебното заседание, исках да кажа какво беше отношението на нашето общество към смъртното наказание. Обществото поддържаше това. Голем, много висок процент от хората бяха за това да се отмени смъртното наказание присъстваха и пострадалите от експлозията в метрото и подкрепяха не само мен, но и сина ми. Обществото не прие факта, че тези, че сина ми е помагал на тези хора, които са извършили това страшно престъпление. Въпреки всичко обаче Лукашенко за решение да го разстреля не ни дадоха никаква възможност да се преразгледа делото. Делото беше разгледано от съда съда по последна инстанция сина ми го беше разстрелян, имаше по времето, по което които адвокатите проучваха делото. Не беше написано дори становище по делото. И след всички тези несправедливости ние се обърнахме към Комитета по правата на човека и това беше единствената ни възможност да докажем, че момчетата не са виновни и Комитета по правата на човека поддър, даде поддръжка на, за нашата жалба по всички основни доводи. Първо беше признато от комитета, че беше, е било нарушено правото на моя син. Именно за това всичко, което се случи с мен и с моето семейство, не трябва да остане е, безнаказано. Трябва, то трябва да бъде чуто от обществото в страна, в която съще... отсъства правосъдие. Решението на един човек е, засяга съдбата и решава съдбата на хората. Често признанията се извличат под психологическо давление, включително и на упражнявано върху семейството. И аз именно за това смятам, че такова страшно наказание, като смъртното наказание, не трябва да съществува. Благодаря. Мисля, че разбира много добре, че става съвсем ясно от вашето изложение – през какъв ужас сте преминали и, и ние се опитваме с работата ни, когато заклеймяваме а, смъртно наказание в Беларус, да ви помогнем. И аз искам сега да дам думата на Андрей Палуда, който е юрист, граждански активист от много години, който е координатор на кампания кампанията правозащитници срещу смъртното наказание. Господин Палу да предоставя безплатна пробално правна помощ на хора, осъдени на смърт и на техните семейства и ги представлява в техните жалби до Комитета по правата на човека на ООН. Той ще ни даде представа за ситуацията от гледна точка на правния експерт. Добър ден! Уважаеми дами и господа, благодаря ви за вниманието на, към тези проблеми на смъртното наказание, които изслушахме от колегите това се случва в е, европейския континент, в моята държава, Беларус. За съжаление, в, Балка... в Беларус единственото място е, в Европа, където е, е запазено това е, смъртно наказание и то се прилага. Но в условия на засъкратеност. Точния брой лица, които, срещу които е, била, е било изпълнено смъртното наказание, наказание е много трудно да се определи, защото когато човек е осъден на смърт и а, са нарушени, нарушени са правата, той очаква смъртната си присъда и не знае кога ще бъде изпълнена смъртната присъда. Това може да бъде след 2-3 месеца, може би а, за някои случаи след година и той е в едно особено състояние на, на, на, на тежко очакване, както и неговите роднини, които не знаят кога ще бъде изпълнена присъдата. Тя се изпълнява в нашата столица Минск. Има едно специално място, където се нарича коридор на смъртта и където се изпълняват смъртните присъди. Има персонални палачи, които са хора, които живеят сред нас. Тяхната професия е изпълнители на смъртни присъди. Ако говорим за секретност, тя се състои не само в секретност по отношение на статистически данни за лицата, подлежащи на смъртно наказание. Не се дават данни на роднините. Те също така не могат да погребат осъдените на смърт и това беше признато като нечовешко отношение по отношение на осъдените на смърт и техните семейства. В нашата страна съществува альтернатива на смъртното наказание. Това е доживотен затвор и в нашата страна обаче това е възможност, която може да бъде може, например, президента преди разстрела да смени наказанието с доживотен затвор. Това беше направено при един човек от около 400 и а, смъртното наказание беше заменено с, с пожизнен затвор. Кампанията против смъртното наказание, с която се занимаваме ние, защитаваме идеите на аболюционизма, в нашата страна върви по две посоки. Едната посока е информационна. Ние, за нас е много важно да работим с нашите граждани, да ги просвещаваме, защото независимо от това, че има много дела, а, в регионите не всички хора знаят, че при нас има и смъртно наказание. Тази работа, нашата работа се състои в това също и в изготвянето на специален доклад против смъртното наказание в Беларус и в Международната федерация също така има доклад с последните данни за, по този въпрос в нашата страна. Ние се занимаваме също така с юридическа помощ на съответните лица и техните семейства роднини. А, правим това както на национално равнище, така и на международно равнище. На международно равнище съществува възможност. Ние се обръщаме към Комитета по правата на човека на ООН и в днес, до днес имаме четири жалби от нашата компания до Комитета по правата на човека на ООН. Бяха признати нарушения на различни права и това, което е най-важно, правото на живот в всички тези случаи. Първите, права, първите нарушения на правото на живот бяха постановени от, като нарушения от Комитета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 това не само в контекста да се разглежда тези дела и по този начин ние да се опитаме да повлияем на ситуацията със смъртното наказание. Тази процедура според нас е важна и за това, че когато се обръщаме към комитета по правата на човека, комитета се обръща към правителството на Беларус, да може да се сложи край на изпълнението на смъртните присъди. За много, много голямо наше съжаление, нито един единствен път за а, тези а, десетина случаи, а, правителството не чу молбата на прав... Комитета по правата на човека. Те го игнорираха. Независимо от тези молби, хората които са осъдени на смърт, биват разстреляни. Трима души бяха разстреляни миналия месец. Двама души, които бяха включени, имаше моби от странина до правителството, но присъдите бяха изпълнени в коридора в коридора на смъртта се намират двама души, които очакват смъртна присъда. Всички процедури за тях са приключени. Ние се опитваме да отлагаме различни дела, по които може да има някаква перспектива за смъртна присъда, за наше най-голямо съжаление, вероятно ще бъдат изпълнени в близките месеци ще бъдат и смърт, изпълнени смъртни присъди. Благодаря ви, ще отговоря с удоволствие на въпроси, ако имате. Благодаря много. Наистина сърдечно благодарим за споделената информация. Сега искам да дам думата на господин е, Валиацин Стефанович, той работи в е, центъра Вясна за човешки права. Той е основан през 1996 година в резултат от международни е, протести. Е, той работи като правозащитник и адвокат в национален и международен мащаб. Днес за първи път той застава пред нашата комисия ня, няма право да упражнява официално своята дейност. Непрекъснато е преследван за дейността си, налагат му се глоби. Бил е основан за 4, на 4 години лишаване от свобода. Благодаря ви, че днес заставате пред нас, пред нас за да споделите своя опит опит. Надявам се, че Вясна ще може да продължи своята дейност. Това е насъщно необходима организация. Добър ден, большое спасибо за възможност. Добър ден и много, много ви благодаря за възможността да си изкажа пред вас днес. Продължавайки това, което беше казано от колегите във връзка с смъртното наказание, искам да отбележа, че този проблем е може би най-сериозният проблем, ако говорим за ситуацията по правата на човека и ако и той наистина предизвиква много голямо безпокойство не само сред руските правозащитни организации, а и сред всички. Смъртното наказание е наследство от Съветския съюз в Беларус. Както знаете, в Съветския съюз смъртното наказание се прилагаше доста активно включително и по политически причини. Ние говорим за периода на сталинските репресии, след това все още се прилага в Беларус смъртно наказание до днешния ден. В наказателния кодекс има 12 членове, които водят до, които предвиждат смъртно наказание. Още два случая, които се използват два члена за военновременни проблеми. Това е включено всички глави на наказателния кодекс, престъпление срещу, престъпление срещу правителството, срещу живота, срещу здравето на хората и всичко това най-често обаче се използва за убийство с утежняващи вината обстоятелства и се предвижда смъртно наказание и както каза Любов Кавалева, историята на сина и това беше първия случай, в който беше изпълнена смъртно наказание по обвинение в тероризъм. До 90-та година в Беларус се привеждаха в изпълнение между 30 и 40 смъртни присъди след 89-та година. Има една обща тенденция на броя такива дела. В определени моменти са били 2 до 6 случая в годишно. В 12-та година в 2011 година беше единствената година, когато не е изпълнявана смъртна присъда. Обикновено това са хора, които са между 18 и 65 години мъже. Що се отнася до процедурите, всички тези процедури са неизменени от съветски времена мястото на изпълнението на смъртната присъда не се съобщава, телата не се дават на роднините, не се казва къде е погребано лицето. Роднините биват само уведомявани, че е изпълнена е, присъдата срещу техния близък и те не знаят мястото, на, е, където е погребан. Когато се говори за смъртното на заказание, се служава да се говори за общественото мнение, за референдума, защото това е един от аргументите на сегашната власт, които говорят за това, че общественото мнение поддържа смъртното наказание, поради което не е възможно то да бъде изменен. Този референдум е проведен в 96-та година. Трябва да се каже, че в... Да, наистина в 86-та година е имало референдум, който се е провеждал в условия на конфронтация между парламента и е, президента за разпределението на президентските пълномощи. Един от въпросите беше включен поддържате ли смъртно наказание или не. И а, този референдум беше със съвещателен статут, хората а, казаха, че а, а, тогава, по това време, когато се провела референдума, не е нямало възможност за альтернативно изтърпяване на наказанието като доживотен, а, доживотен затвор. Ние от наша страна смятаме, че за да може да се а, въведе мораториум върху смъртното наказание и то да бъде напълно отменено, а, а, в, в, в в Конституцията се пише, че прилага се смъртно наказание до неговото отменение. Т.е. дори, в, дори не става дума да се изменя Конституцията от правна гледна точка всичко може да бъде обект на решението на Конституционния съд в който, в решението на който се разглеждат възможностите или парламентът да отменя конкретно смъртно наказание, или парламентът да отмени смъртното наказание изобщо. Нашите власти трябва да демонстрират политическа воля и да въведат мораториум върху смъртното наказание и да се откажат от убийството на своите граждани. И ние сме обедине, обедени, че мораториума или отмяната на смъртното наказание ще бъде сериозен, а, сериозна стъпка към хуманизацията на българското общество. Никакви системни изследвания изменения, насочени към подобряване на правата на човека, не са се случили в Беларус. Гражданските и политическите права остават изключително ограничени на равнището на законодателството. Ние призоваваме властите следователно да направят конкретни стъпки за системно изменение на правата на човек и за въвеждане на мораториум върху изпълнението на на смъртното наказание. Благодаря. Грация. Благодаря много. Сега ще дам думата на депутатите, които биха желали да направят изказвания. Искам да обърна внимание, че информирахме посолството на Беларус за тази наша среща, но те не проявиха интерес да присъстват. И така, имате думата, колега. Благодаря много, господин председателю. Мисля, че въвеждането в темата на нашата дискусия на господ... от страна на господин Здроевски беше много интересно. Аз за жалост не присъствах, но зная какво се канеше да каже, какво да каже, искаше да каже той. Той прекрасно описва настоящето състояние на нещата в Беларус мисля, че ние ясно е, получихме ясна информация за състоянието на нещата в тази страна. Много важно и много симптоматично е, че през е, този дълъг период, през който ние се застъпваме за мораториум на смътното наказание – въпреки продължителните ни усилия, успех не бе постигнат. Чувам напоследък, че в някои е, публични изяви на власт имащите се чуват, прозвучават един различен тон, е, сигнал за промяна. Бихте ли потвърдили това? От друга страна, вие ни припомнихте две драматични смъртни присъди. Тук сред нас е майката на един от екзекутираните. Мисля, че това, което чухме е изключително трагично за семействата, които не могат дори да изпратят своите покойници, нито да се поклонят на гроба им. Каквото и да говорим, това е едно основно човешко право. Правото да знае, да знаеш къде къде почиват тленните останки на скъпите ти хора. Мисля, че чутото тук разкрива също така, че трябва да работим по- повече и за по линия на Евронест. Беларус е една от страните, които биха могли и могат да се включат в тази рамка на сътрудничество и въпреки това ние нямаме а, практическо сътрудничество с Върховния съд, Върховная палата, въпреки а, поради го сериозните трудности. Там там се провежда, назначението става с избори, които ние не признаваме. Същото се отнася и за националните избори. Трудно можем да приемем като Европейски парламент, че дебат с Евронест има. Но все пак да се има ам, известни сигнали, които дават основание да видим в 2018 година един маяк на надежда и на надеждата, че Беларус ще може да се включи пълноценно в дейността на Евронест. С голям интерес ви слушах казаното от господин Палуда е, относно необходимостта да бъде привлечена организацията на ООН. Ние трябва да работим на всички нива, във всички форуми, е, където това е възможно. Мисля, че всяко подобно изказване може да има своя роля и да разкрие пред властите в Минск възможността за налагане на мораториум върху смътното наказание. Разбира се, ние сме наясно, че референдумът не беше никак лесен. Спомням си, че аз тогава бях представител на съвета на Европа и бяхме наясно, че целта е, бяхме много близо до целта. Това стана ясно и за нас като наблюдатели на съвета на Европа. Нещата бяха обвързани. Е, членството в съвета на Европа на Беларус беше обвързано с отмяната на смъртното наказание. За съжаление не постигнахме резултат. А това ще открие възможност за по-тясно сътрудничество, както по линия на съвета на Европа, така и на Евронест подобни промени могат да имат много сериозно отражение върху поведението на белоруското общество. Животът е безценен и никой няма право да го от, отнема, нито дори в името на закона. Тук говорим за основни, изконни права, за човешко достоинство. Мисля, че трябва със всички сили да се борим за зачитането на, тази, на това достоинство. Господин Астревичус.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 Добре дошли на нашите гости от Беларус на днешното обсъждане и слушване за човешките права тук в Брюксел. Всъщност говорим за страната, за държавата, която е точно по средата на пътя между Берлин и Москва. Не някъде си на някакви е, забравени от Бога острови или потънало в джунглите далече от всяка цивилизация. Има обаче нещо уникално и ние би трябвало да се опитаме да разберем тази страна от правилно, от априори. Белорусия, Белорус е нещастна, защото я ръководи Лукашенко. А Лукашенко е много е, особен, не бих казал дар, а по-скоро съдба на Беларус. Не можем да подценяваме подобни особености на една нация, която все още търси своята идентичност. И докато е, я ръководи Лукашенко и търси своите корени в е, Втората световна война, нека си го признаем, тази страна няма да намери своята идентичност. Това е европейска страна, но тя е в ръцете на болшевици, болшевики сталинисти. Не мога да ги нарека по друг начин. Положението е безнадежно и този човек ръководи държавата по свой сценарий много страни от всякакви е, е, права и практики от Европа. От 2015 година имаме доклад и препоръки към Беларус за провеждане на реформи. Говоря за политически реформи. Нищо не последва, но Европейския съюз направи стъпки. Отменихме санкциите почти за нищо. И развързахме още по-широко ръцете на Лукашенко. Той започна с екзекуции през 2016 година. Какво можем да направим? Не мисля, че можем да направим много. Да, той промени натиска от твърд на мек, от административен в финансов. Много хитроумно. И той използва нашите пари, за да плаща санкции срещу правозащитниците, които ние поддържаме и трябва да ги поддържаме, защото иначе те ще изчезнат от лицето от картата на Беларус. Да, така е. Но аз а, се питам, защо ли да каним Беларус в Евронест? Там няма истински парламент, там има една група от назначени хора. След изборите, така наречените членове на опозицията, само един, по моя информация, остана истински опозиционер. Хайде да не се самозалъгваме относно е, ангажиментите ни за Беларус. За Беларус е, ние все още говорим за ценности, на които спираме, ние държим на европейските ценности, но трябва да бъдем твърди. Иначе ще предадем останалите членове на опозицията в Беларус. Предадем ли тях, не остава нищо. А подобна промяна в политиката води точно до това. Но, разбира се, трябва да поддържаме контакти и трябва ясно да кажем, дори след днешната дискусия, господин председателю, това не е някаква каква да е среща днес. Това е важно събитие. И Лукашенко е, би трябвало да знае, макар че разбирам, че тук няма представител на посолството, но той може да чуе нашия дебат по интернет. Те обикновенно така се информират е, скрити зад е, стени и прегради. Така че аз горещо приветствам доклада на Вясна за на смъртната присъда в Беларус. Ценен документ е това и аз ви умолявам. Продължавайте да работите, въпреки че може би няма да има непосредствен пряк резултат от тези документи, но за нас е важно да имаме черно на бяло всичко това. Имам въпрос към всички вас. Как, как, каква е обществената реакция, ако може да се измери? за това, че продължава да се прилага смъртното наказание в Беларус, защото за диктатори като господин Лукашенко е важно да се създава атмосфера на страх, да покаже, че той е лидера със здравата ръка. И това е нещо, което постсъветското общество раз, третира като решение, макар че не е решение. Има ли някаква промяна в обществото по отношение на тези варварски наказания, които все още се прилагат в Беларусия? Виждате ли някаква, забелязвате ли някаква промяна в обществото? И Всъщност, нуждаем се от по-активно участие и повече, по-сериозна реакция от службата за външна дейност. Не можем просто да приемаме факта. Да, зная, че има диалог по човешките права, но господин председателю. Нека след днешната среща да напишем отново писмо до службата за външна дейност и да им кажем, говорим за последната европейска държава със смъртно наказание и лично да призовем госпожа Върховния представител да вземе отношение. Председателят, благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Ако не, Нека да ви уверя, че незабавно ще връчим писмото на представителя на службата за външна дейност, тъй като господин Адриано Мартинс от отдела е тук, а той може да даде и една първа реакция в рамките на 5 минути. Да чуем мнението му. Благодаря, господин председателю. Уважаеми евродепутати, уважаеми гости от Беларус, госпожи и господа. Както вече бе казано, Европейският съюз преследва политика на критичен ангажимент и отношения с Беларус. Знаете, че ние имаме специални мерки спрямо четири лица, свързани с изчезването на един журналист, един бизнесмен и двама представители на гражданското общество. Това остава в сила. През 2015 година станахме свидетели на освобождаването на останалите политически затворници. Европейския съюз оцени и подкрепи тази стъпка, като я възнагради с редица положителни действия спрямо Беларус, а именно отмяна на редица ограничителни мерки спрямо Беларус, което стана през февруари миналата година. Това бе решение взето от държавите членки на Европейския съюз и то единодушно. Важно е да подчертаем това. Не е решение на службата службата за външна дейност, а е на съвета на Европейския съюз. Подчертавам, това решение бе взето единодушно от държавите членки. Целта бе да насърчим по-нататъчни положителни стъпки и отбелязваме, че тези стъпки наистина вече са факт в някои области. Например, Беларус е, има конструктивно отношение към кризата в и около Украина. Забелязваме също така откритост за диалог в, а, с гражданското общество в последно време. Отбелязваме също така, че Беларус продължава е, диалога за човешките права с Европейския съюз. Важна стъпка напред. Смятаме, че насърчавайки тези положителни стъпки, ние подпомагаме, спомагаме за подобряване на политическото положение, което обаче не означава, че си затваряме очите пред огромните проблеми, които продължават да съществуват. Чухме ги тук. Европейския съюз и държавите членки ясно заявява своята загриженост за правата на човека и продължава, особено продължаващото прилагане на смъртното заказание, за което така ам, и подробно ни информирахте с основание. Едновременно с това има по-положително развитие на нашите отношения и това може да стане стане по-добре чрез комуникация. Европейският съюз категорично и ясно възразява срещу смъртното наказание. Е, за нас това не е наказание за престъпленията и представлява отрицание на човешката чест и достоинство. Ние продължаваме да настояваме пред Беларус единствената европейска страна със смъртно наказание да се присъедини като първа стъпка на да приемем меморандум за отлагане на смъртното наказание и след това, след всяка смъртна присъда, след всяко, потвър... всяко потвърдено изпълнение на а, смъртна присъда и след всяка екзекуция ние реагираме. И понеже говорим за службата за външна дейност, нека кажа, че службата за външна дейност също действа активно, обръща се към властите в Беларус, специално по въпроса на смъртното наказание, но и не само. Ние заявяваме своята загриженост с всички, при всички контакти с Беларус, е, и, и чрез господин Ламбринидис, е, е, пълномощник на, по човешките права. Той се срещна през пролета на 2016 година, включително и с господин Лукашенко. И изнесе се реч на Конгреса против на смъртното наказание. Ние имаме някоя група за координация Последните заседания бяха през април и ноември миналата година но също на 21 ноември имаше посещение на посланниците по сигурността и мира. Там въпроса от бе поставен както в разговорите с господин Лукашенко, така и с външния министр Макей но ние действаме и на място, чрез нашите ръководители на делегации. Специално в Минск. И ние подкрепяме е, различни мероприятия, едно, две от които публично организирани през март миналата година с Международния валутен фонд, с ОНЕ и представители на руското гражданско общество. През ноември миналата година бе второто това мероприятие. Това са част от действията, които ние извършваме за, в подкрепа на човешките права, заявявайки ясно позицията на Европейския съюз срещу смъртното наказание внимание. Благодаря. Председателят, благодаря и аз. Сега не, ще дам думата на нашите гости за кратък отговор. Господин Стефанович, имате думата. Благодаря. Във връзка с въпроса за общественото мнение, трябва да се отбележи, че първо общественото мнение не е константна величина, то може да се изменя под влиянието на различни събития. Ако говорим за смъртно наказание, е, Безусловно, това е един много емоционален въпрос е, при извършването на раз... Е, престъпления, които предизвикат обществен резонанс, това може да доведе и до подкрепа за смъртното наказание. Също така от името на от страна на правителството. В а, Беларус обаче не са изготвени по тази тема а, социологически проучвания, с изключение на едно а, в миналото, където излязоха много интересни а, много интересни данни. Те задават въпрос обаче така. А, а, за смъртно наказание ли сте или не? Може ли да се замени смъртно наказание с душивотен затвор? При такива въпроси числата са много големи. Хора при определени условия, ако не си спомням повече от 30 страни, фактически поддържат смъртното наказание. Те отговарят или че а, смъртното наказание не се прилага или че, съществуват, че съществува мораториум в а, а, Беларус и секретността около тези проблеми а, всъщност кара хората да са неинформирани и да не се замислят. Най-важното е, че в, в обществото не се води дискусия за смъртното наказание. Естествено, ние в правозащитните организации работим много, организираме организираме седмици на борбата срещу смъртното наказание, но ние нямаме достъп до правителствените средства за масова информация. Ние виждаме това, което съществува. Съществуват комисии за възможностите за отмяната на смъртното наказание. Предишната комисия работеше в продължение на 7 години, но ние не знаем резултатите от нейната работа, не знаем какво е изучила тази комисия, не сме виждали доклади, не сме виждали числа. Да, наистина, Минск води диалог, включително и по въпроса за смъртното наказание. Две конференции бяха проведени в началото на годината и през декември ние приветстваме, че се провежда диалог в правителството на Беларус, но от друга страна пред тези конференции в един ден, например, бяха застр... разстреляни трима души. Беше приведено изпълнение на смъртното наказание и а, по въпрос дали наистина а, Беларус а, има намерение да премахне смъртното наказание, отговорът е не. Те говорят а, за а, отмяна на наказанието и също време не изпълняват смъртни присъди. Благодаря. Господин Палу да има думата. А, в принцип колегата ми засегна въпроса, който исках да кажа и то свързано с фона, на който се проведе последната конференция през декември. Наистина, за много голямо съжаление, нямаше никаква реакция по принцип на всички тези а, мероприятия. Напротив, получи се ситуация, при която а, се получи една алогична реакция, например, през ноември имаше голяма делегация на посланници а, е, на нашата република и а, е, непосредствено след това три смъртни присъди бяха изпълнени. Е, тази делегация беше а, беше присъства делегация а, разслед, разстрелите по наши сведения е бил проведен около седмица преди посещението на делегацията, но този факт се скрива включително и а, от роднините. Сергей Хилевски и сестра му са дошли а, да поискат среща и си казали елате след седмица, защото сега не е удобно. Тя казала да, може би да му предам нещо и те взели пари за него и когато високите гости са заминали от страната, станало известно, че всъщност смъртните присъди са приведени в изпълнение. Това беше шок за роднините, сестрата на Сергей Хмелевски. Просто а, си изгубила парите, казали, ми така се случи и толкова. Струва ми се, че този цинизъм, който наблюдаваме, е много ярко а, а, свидетелство за отношението на ръководителите на нашата страна към проблема. Председателят, благодаря. Господин Радаци. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои от конкретните въпроси. И ще взема отношение по казаното от външната служба. Каквото и, и да се случва по отношение на критичността и ангажираността в Беларус е операция на външното министерство няма други, друг орган, включително на най-високо равнище, който да участва в този процес. Във всъщност, те нарочно се крият зад този козметичен процес, който се състои точно само от консултации и нищо друго. Каквото и да чуем тук, например, маневрата за тройната екзекуция преди следващия кръг конференции, които да бъдат организирани през декември с европейски институции, има за цел да представи всички предсвършен факт, за да може екзекуциите да не бележат сериозен ръст и ето защо да няма големи искания за замяната на наказание и, или за помилване. Да не говорим за най-елементарното решение. Това е свързано с въпрос на господин Завичи. Каква би могла да е промяната? Еми, законодателна промяна. Това е залога за подобряването на правата на човека в тази страна. Имаме силно централизиран подход. Никаква независимост на дадена структура в страната, което парадоксалното е, че дава голяма възможност за сериозна промяна. Защото когато нещо се случи, се вижда. Относно показателите, другата част на въпроса, съгласен съм, че правото на живота е сериозен въпрос – и че те са далеч от европейския стандарт. При все това, обаче, въпросът е тясно свързан с всички останали права на човека. Най-вече независимостта на съдебната власт, прозрачността, възможността за изразяване на мнение в публичната сфера, плурализма на медиите, липсата на дебат в медиите и така нататък. Гледна точка на показателите, бих предложил да се обвършат правата на човека с всяка друга сфера, която има отношение към качеството на обществото, качеството на демокрацията. И да се върна към смъртното наказание, официално президента винаги е казвал, че той самия няма да подпише мораториум. Никога няма да подпише мораториум за премахване на смъртното наказание. Аз разполагам с запис от речта, в който след това той добавя Ако, разбира се, така реши парламента, аз нищо друго не мога да направя. Значи, мисля, че въпросът е свързан с други подструктури на правата на човека. Това са основните показатели, които за нула време, като с магическа поръчка, могат да подобрят правата на човека в Беларус. Например, най-голямата правозащитна организация е Вясна – променя начина по който се регистрират правозащитните организации. според наказателния кодекс всяка дейност е криминализирана, която не е одобрена от държавна структура. Така че много от тези организации бяха считани за де юре престъпници, макар и не де факто. Миналата година, нещо много важно, имаше 6 пъти повече процедури по съответния член от наказателния кодекс за неразрешени събиране, защото са дадени указания на правоприлагащите органи. че трябва да пишат акт на съответните нарушители и после те трябва да се явят в съда, където да бъдат глобени. Ако се окаже, че някои от Западна Европа се опитват да платят глобата, бе взета друга мярка иземане на лично имущество, включително и на битова техника и апартаменти, което е много по-тежка мярка. Тези хора с удоволствие биха отишли в затвора – Тези хора са смели. Те не правят това за пари. Те са белоруски патриоти и демократи. Те ще продължат каквото и да стане. Така че хубавото е, би било да се сведе това до знанието на съответните органи. Ние очакваме това от тях. Разбира се, контактите ще са полезни, ако се използват показателите. Трябва да се използват показателите. В момента, в който се смени режима за събиранията, да не трябва разрешение, трябва само да се уведомява за това, веднага ще стане промяната, хората ще могат да се събират и да обсъждат. И мисля, че това ще бъде една трайна промяна на положението с една процедура. И на последно място искам да подчертая, че тези хора ще продължат каквото и да стане. И в залог за всичко това обществото в Беларус. Европейския съюз е в една уникална позиция да продължава и да ръководи диалога с Беларус, да привлича участието на гражданското общество, да накара тези органи да разберат, че няма да има лесно решение на положението, ако не се зачита и привлича гражданското общество. Това е европейско правило и мисля, че вие сте в уникално положение да приведете в изпълнение това правило или поне да помогнете за неговото изпълнение. Благодаря, тъй като не остава много време. Искам да благодаря на господин Гжеб и Астревичус за изказванията. Вие направихте много уместна оценка на положението. Аз съм песимистично настроен също към положението в Беларус. Основният въпрос, на който трябва да отговорим е защо сме тук. Защо изобщо се занимаваме с тази тема? Защо посвещаваме толкова много усилия на тази тема? Ние се срещаме с представители от господин Палуда и други от Беларус, за да се чува техния глас. Това може да окаже натиск върху властите и в дългосрочен план, може би това ще доведе до промяна. Радвам се, че тук видях майката на една жертва тук. Вашия глас бе чут и вие запазвате жива памета за вашия син. Вие превръщате загубата на живота на вашия син в нещо смислено, което е много ценно. Сигурен съм, че нашата дейност може да има много сериозен ефект. Имам предвид, че може да е даде някакъв вид надежда на обществото в Беларус. Минимална надежда, да знаят хората, че ние проявяваме интерес към случващото се там, че не сме безразлични. Но има още нещо, както каза господин Стравичес. Не можем да сключваме сделки с хора, които нарушават европейски ценности. Не можем да бъдем наивни, не може да допускаме грешки Не може да се компрометираме и да даваме дарово на диктатори, без да получаваме нищо в замяна. Економическото положение в Беларус е трудно днес и може би ще се влуши. И това може би е възможност за Европейския парламент. До момента нямаме кой знае какви успехи в работата с беларуските власти. Разбира се, много пъти съм чувал от властите, че ако ви направите това, ние ще направим това и така нататък, ще зачитаме по-добре гражданските права, ще организираме свободни избори. Само, че това е въздух под налягане. Нищо повече, никаква реална промяна. Спомняме си за срещите с семейства на полицетворници в Минск. Спомням си как колко травматизирани бяха те, как се опасяваха за живота на своите близки. Те бяха много песимистични. Но този проблем бе решен. Не знам дали решението е трайно, но не можем да оставим хората в Беларус без помощ. Искам да благодаря сърдечно на всички. Радвам се, че успяхте да дойдете тук и да се чуе вашия глас. Не трябва да забравяме, че хората в Беларус очакват интерес от наша страна. Благодаря. Искам да благодаря на всички участници в тази полезна и интересна дискусия. Трябва да продължим усилият за премахване на смъртното наказание в Беларус, в комисията и в подкомисията по правата на човека. Искам да кажа на присъстващите, че след срещата тази вечер ще има коктейл. са организирани от Федерацията, за да може да продължи дискусията в неформален план относно положението в Беларус. Благодаря. Следващото заседание е предвидено за 9 марта. Infatti eh, volevo anche aggiungere quella, ma da festeggiare. Così si continua informalmente.